Uh, good morning, everybody. Um, Здравейте всички. Много се радвам. Да. Ви приветствам. Тук имаме представители от пресата, които ще снимат. Ще им дам няколко минути да направят снимки, след което ще ги помоля да се отдръпнат, за да мога да виждам колегите. Сега искам да ви поздравя с добре дошли на това важно събитие, а именно изслушването на а, посочения за комисар кандидат от Харватска за първи път в Европа. За мен е привилегия да председателствам това заседание. Надявам се, че ще имаме една много конструктивна обмяна на виждания. Искам да поздравя с добре дошли също и колегите преводачи от Харватска, които са за първи път сред нас. За жалост те са горе на втория етаж, в 24-та кабина. Махнете им от мое име, са добре дошли. Това наистина е изключително важно събитие. Преди да започнем заседанието, искам да направя няколко бележки по протичането на изслушването, портфела на комисаря, преди да започнем по същество. Искам да приветствам също всички, които ни слушат по интернет, тези, които редовно слушат заседанията на Комисията по вътрешния пазар – и особено на новите зрители или слушатели от Холандия, които ни чуват за първи път. И точно за това искам да повторя, че всичките ни заседания се излъчват по интернет. <clears throat> Надявам се, че се интересувате от тематиката, която разглеждаме и следите и списанието онлайн, което публикуваме. Толкова като реклама на нашата комисия. Сега да преминем към сериозните въпроси. Изслушването е организирано съвместно с Комисията по околна среда. Председателят на тази комисия и аз се споразумяхме че от Комисията по околна среда ще бъдат изпратени трима членове, заместник председателя клас и двама членове на комисията, които също ще могат да задават въпроси на комиса... кандидат-комисаря по е, въпросите свързани е, с околната среда, с, с медицинските изделия и апарати. защото в крайна сметка господин миница ще отговаря за потребителската политика на Европейския съюз, безопасността на храните и редица други свързани с защитата на потребителите въпроси, а именно здравеопазването. Все въпроси, които а, интересуват нашата комисия на е, ИМКО. Ние ще е, оценим комисаря по компетентността му, независимостта му и ангажираността му, личните му познания и способностите му да в областта на комуникациите. Той отговори на един предварителен въпросник, който е приложен в вашите папки. Имате неговите писмени въпроси, преведени на всички езици, както и личната декларация. И мога да потвърдя, че аз лично получих писмо от председателя на Комисията по правните въпроси, който анализира има ли конфликт на интереси и, и общо заето не, не откри никакви проблеми. Сега ще започнем изслушването. Графика ще бъде много строг, за да може максимален брой депутати да зададат въпроси и да има някакво справедливо разпределение на изказваните. Сега ще ви кажа как ще се организираме. Първо ще приканя кандидат комисаря да направи едно кратко въведение, не повече от 10 минути, след което през останалото време ще е, има въпроси и отговори, първо от страна на координаторите на политическите групи. Е, всеки първи, ще заде по един първи въпрос и после ще има възможности за втори. Ще помоля колегите е, да се ограничат в една минута за първия въпрос. Знам, че е, сте способни да зададете един много сериозен, качествен въпрос, всеки от вас. Някои може би ще имат по два и по три, но ви моля в началото да се съсредоточите върху един. Отговора на комисаря трябва да се ограничи в две минути по възможност, след което за следващите 45 минути имате право на втори въпрос. Ще бъде изключително строг по отношение на времето. Въпросите трябва да са пряко свързани с портфейла на комисар. А ако искате да зададете някакъв страничен въпрос, ще ви прекъсвам, защото така ще отнемете от времето на други колеги. И е, за втория отговор комисарът ще има по една минута за отговор. Надявам се, че всичко ще протече добре. Колеги, искам да ви припомня също, че въпросите на комисара трябва наистина да са във връзка с преките компетенции, които трябва да му бъдат възложени. Възможно е да има и хоризонтални въпроси, но искам да ви кажа, че кандидат комисара няма преки правомощи в областта на безопасността храните, тютюн или здравеопазването. Ако вържете тези въпроси за защитата на потребителите, може да зададете някакви подобни въпроси. Извинете, че се държа като класна ръководителка, но наистина се опитам максимално добре да разпределя времето за изслушването. за да можем максимално добре да оценим кандидат комисаря. мисля, че с това а, приключих с а, въведението. Имаме превод на 23 езика, 22 официални езика, плюс хърватски. Надявам се, че всичко ще протече както трябва, без никакви препятствия. Сега с огромно удоволствие давам думата на кандидат комисаря господин Невет Мимица. Господин комисар, имате 10 минути. Господин председател, уважаеми членове, за мен е огромна част чест да се явя пред вас днес за мен е, е привилегия да бъда първия е, кандидат-комисар от Харватска, който се явява пред вас и се надявам че ще допринеса с нещо за промяна към по-добре на живота на гражданите в Европейския съюз. И ще работя в тясно сътрудничество с вашата комисия. Ние всички имаме интерес да, да защитаваме европейските граждани и трябва да положим огромни усилия. За това ще се опитам да направя всичко възможно да постигна добри резултати. А, мисля, че за първи път сега ще имате възможност да слушате и хърватски. А, роля, парламент играе много важна роля за защита на а, потребителите в Европа. А, вашата комисия и а, моята дирекция трябва да си сътрудничат за, в името на защитата на потребителите. Много е важно да сме солидарни. Трябва. А, това е още по съществено предвид е, изключително трудните економически условия и предизвикателствата, пред които сме изправени. Изключително важно е да споделяйки едни и същи ценности, да работим за прилагането на целия законодателен пакет за защита на потреба, потребителите. Сега преминавам на ан- английски. процента от брутния вътрешен продукт в Европа се гарантира от потребителите. Т.е. те са огромен фактор за гарантиране на е, развитието в Европа. As indicated in the Single Market Act. But consumers are not just buyers. Следващото измерение е социално. Предоставянето на видими ползи за потребителите. Пазарите трябва да се трудят за потребителите, а не обратното. И това е от особено значение днес, когато много европейски граждани са изправени пред економически затруднения. За да могат да извлекат максимална стойност е, от е, валутата, е, се изисква максимални усилия за да може да бъдат направени економии и ефективно да могат потребителите да упражняват своите права. Господин председател, почитаеми депутати, аз съм реалист. И времето преди изтичане мандата на тази комисия е ограничено, но то е достатъчно за да оставим трайна следа и за да положим усилия политиката по отношение на потребителите да бъде изпълнена. Аз ще изпълнявам всички задачи, заложени в програмата за потребителите. Ще разчитам на помощта на парламента е, особено на комисията ИМКО. Подкрепям холистичния подход. Ще бъда пазител на дневния ред, ще работя съвместно с другите комисари, особено с заместник председателя Рединг, за да бъдем непрестанно на штрек. Моите конкретни приоритети като, потребител, по, като комисар по потребителската политика са свързани с консолидирането, сътрудничеството и общуването. На първо място да се консолидира правната рамка. Има няколко важни а, предложения, които се разглежда с парламента и съвета по отношение на медицинската апаратура, безопасността на продуктите, банковите сметки. Ще допренеса всичко, на което съм способен по време на моя мандат. Законодателството вече е прието, ще обръщам особено внимание на ефективното транспониране и изпълнение на актовете Новите разпоредби, свързани с козметиката, дават е, примери в това отношение. На второ място, сътрудничество с парламента ще бъде една неделима част от моята работа. Потребителската политика може да бъде успешна само ако тя зачита и други политики. Тя засяга политики в други области и трябва да бъде подкрепена активно от различни партньори. Аз ще посветя голяма част от своите усилия на тази работа, като разбира се, ще започна с комисията, ще се изказвам от името на потребителите. Ще търся здрави съюзи с другите комисари, чието политики имат отражение върху потребителите. Още на първия етап ще вляза в дискусии за да мога да налага мнението на потребителите и техните интереси в хода на разработване на политика. Като демократично избран представител на европейските граждани, парламентът за мен ще бъде ключов партньор, особено двете комисии, които присъстват тук днес. Потребителската политика е политика на народа, а вие сте народа. Потребителските организации са неделима част от връзката към потребителите и държавите членки следва да положат усилия тези организации да могат да работят успешно на национално равнище, но комисията може да окаже значителна подкрепа и аз ще направя необходимото в тази посока. Ще си сътруднича и с международните партньори, като например Китай. Това е необходимо, за да могат всички продукти, които влизат в Европа, включително и вноса, да са съобразени с нашите страни строги стандарти в източника. Също така ще търся съюзници и сред промишлеността, за да защитим интересите на потребителите и компаниите да си сътрудничат на равна нога. Следователно ще работя с промишлеността по един прозрачен начин. Госпожи и господа, сътрудничеството е от особено значение за изпълнението на законодателните актове. В тази област, според мен, ние трябва да постигнем значителни резултати преди изтичането на 2014 година. Потребителските права, които не се изпълняват, всъщност не съществуват. Изпълнението се прави най-вече на национално равнище на пазарите, но Европейския съюз може да подкрепи ефективността на тези усилия. Правено е успешно чрез мрежата на националните органи по изпълнението. Моята цел ще бъде тази европейска подкрепа да отида още по-далеч. Бих искал да проверим как можем да използваме тази мрежа, за да постигнем значителен ефект, да разширим приложното поле, да видим дали можем да наложим водещи практики. Също така ще търся възможности за разширяване на приложното поле, тъй като резултатите могат да бъдат постигнати своевременно. И ще използвам доклада за изпълнението на действащите правила през следващата година, това е една чудесна възможност, за да преосмислим действащата правна рамка и да видим дали тя ни дава най-добрите резултати. Ще положа усилия да направим това преосмислене през идните месеци. Госпожи и господа, моят Трети приоритет ще бъде активно и видимо общуване и налагане на потребителската политика на Европейския съюз. Трябва да се знае по какъв начин така се подобрява живота на европейските граждани. Трябва да надграждаме на целева информация за потребителите, която е изразена по простичък начин. Необходима е информация, която доказва пред потребителите, им дава увереността, че те са защитени и имат права, които се съобразяват спазват това е много важно за потребителите, в които потребителската култура все още е слабо развита. Потребителите биха могли да економисат средства, биха могли да ограничат енергийните си разходи, да намалят таксите на банките, да получават по-високо качествени стоки. Ще използвам своя мандат заедно с заинтересованите страни и партньорите да осведомим обществеността по въпросите на потребителите. Ако ние успеем, то тогава ще можем да докажем, че има допълнителна изгода в Европейския съюз и ще окоръжим европейските граждани да гласуват по време на следващите парламентарни избори до година. Потребителската политика трябва да е съобразена с развитието на действителността, цифровата революция, разширяващите се пазари на убийците. Ако ми дадете възможност, аз съм решен да използвам целият потенциал на политиката за потребителите в ЕСЕ. Става дума за политика на гражданите. Това е нашия живот днес, това е връзката между гражданите с Европейския съюз. И тя е свързана с основния въпрос, който задават нашите граждани. Какво всъщност прави Европейския съюз за мен? Благодаря ви много. Well, thank you very much indeed. Много благодаря а, а, за вашето а, подробно изложение. И сега а, ще започнем с а, въпросите на координаторите на политическите групи. Ще започнем с Андрей Шваб. Той има една минута за допълнителни въпроси. А, благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Бих искал да попитам най-напред за приоритетите на комисията, към която ще се присъедините в най-скоро време. Разбира се, ако вашата кандидатура бъде одобрена. Европейският парламент излезе с единодушно одобрен доклад за защита на потребителите, в който се иска комисията да направи повече в тази насока, отколкото е правила в миналото. Във вашето писмено изложение вие пишете, че е необходимо по-добро изпълнение на съществуващото законодателство. Това звучи много добре, защото по-малкото може много пъти да бъде повече. Бихте ли ни казали кои конкретни правни актовете имате предвид? Кои според вас трябва да бъдат променени по време на вашият мандат? ако бъдете одобрени. За да сме сигурни, че европейските потребители могат да имат полза от това. Дайте ми, моля ви, конкретни примери. Затова, как ще разширите обхвата на някои от тези актове, ако това е необходимо? Благодаря господин Шваб за този въпрос, който ми дава възможност да развия малко повече общият процес на взимане на политически решения, който се опитах да изложа. Като комисар по въпроса на защита на потребителите, искам да посоча, че потребителската политика не е нещо изолирано. Тя е хоризонтално свързана с други политически решения и работи съвместно с всички останали област и всички останали комисари и техните предложения, техните инициативи е, влияят върху и определят всъщност интересите на европейските потребители. Цялата моя дейност е, ще бъде насочена към изпълняване на потребителския дневен ред. Това значи, че ще се съсредоточа вниманието си върху четирите главни стълба на този, този дневен ред. Първо, безопасността на стоките и услугите. Това, разбира се, е отговорност на комисаря, който отговаря по, а, за защита на потребителите, когато става дума за нехармонизирани стоки, които чиято безопасност не е осигурена. Очаквам да работя с вашата комисия за да излезем с правни предложения по медицинската апаратура, безопасността на стоките, надзора на пазара и по този начин още по времето на мандата на този парламент да осигурим значителни подобрения. Това е първото ми законодателно предложение. Но смятам да отидем и по-нататък, като обърнем специално внимание на прегледът на сътрудничество в областта на защита на, на потребителите. Ако анализът покаже, че е необходимо да работим заедно с страните членки за дефиниране на едни по-добри рамки за координиране и прилагане на съществуващите закони и правила овластяване на потребителите, по-ефективно тяхно информиране, нови законодателни инициативи. Но това е една конкретна задача, която, която ще трябва да се изпълнява от новият комисар за защита на потребителите. Благодаря, господин Шваб. Е, имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря за вашия въпрос, но откровенно казвам, аз очаквах конкретни предложения. А вие ми говорите за по-добро прилагане на съществуващите законодателни актове. Можете ли да кажете нещо конкретно? Защото във вашето писмено изложение вие, вие казвате, че мислите, че потребителската политика трябва да се приспособи към новите реалности и ще работите за постигане на нова потребителска култура. Но, разбира се, за комисията е трудно да възприеме холистичен, хоризонтален подход. Тоест, вие трябва да помогнете на комисията да направи това. И като докладчик по директивата за правата на потребителите искам да попитам, не би ли било добре да ни кажете как ще се присвоите към тази нова реалност за по-голяма хармонизация, за да може потребителите в цялата Европа да се радват на едни и същи права? господин комисар. Да, действително. Аз говорих за предложенията, които са внесени в парламента, но има толкова много законодателни актови, свързани с интересите на потребителите, че ако аз бъда утвърден, ще наложа перспективата на потребителите по отношение прилагането на всеки от действащите актове. Това е свързано най-напред с директивата за правата на потребителите, нелоялните търговски практики, след което ще се наложи да направим много по отношение на онлайн търговията и защитата на правата там, особено що се отнася до защитата защита на данните и това са все области, в които трябва да подобрим положението. В същото време трябва да се облегнем и на правата на потребителите при пътувания по отношение на сухопътния транспорт. И тук ще работя заедно с другите комисари, за да бъдат е, застъпени тези интереси на потребители в държавите членки, а също така да се координират усилите на европейско равнище. Благодаря ви е, много, казва председателя. Нека да изслушаме е, следващите въпроси. Благодаря. Господин Мимица. Тук, що в водните си думи казахте, че правата на потребителите, които не се прилагат на практика, всъщност не съществуват. Напълно съм съгласна с вас. От доста време обмисляме как да подобрим транспонирането и прилагането на европейското законодателство. Аз не съм привърженик на американската система на защита на а, потребителите и по, даване ход на жалбите, по-скоро на една европейска система. Какво мислите по, тази, по този въпрос? Very much, Mrs. Благодаря, госпожо Гепхарт. Благодаря ви, че повдигате този а, бих казал, въпрос, който съществува отдавна. Става дума за колективната а, правна защита, съдебна защита. Той е обсъждан и в парламента, и в съвета, където се опитваме да намерим възможно най-доброто решение в полза на потребителите. Наистина, за да можем да получим всичко, което може да ни даде един, единния пазар, да дадем възможност за трансгранично пазаруване, е необходимо потребителите да бъдат уверени, че могат да използват пълните възможности на единия пазар. Колективната съдебна защита ще бъде стъпка в тази насока. Сигурен съм, че вие знаете, че когато става дума за инициатива, която все още не е официално приета от комисията и в чиято подготовка аз не съм участвал, ще бъде не само трудно, но и неуместно. Неуместно да навлизам в подробности относно предстоящото предложение на комисията. Но знам, че в скоро време ще, комисията ще излезе с предложение, именно по въпроса за колективната съдебна защита. Комисията ще подходи последователно и в хоризонтален план, така както се предлага в доклада на Европейския парламент по този въпрос. Ако е, бъда потвърден за поста, ще се запозная внимателно с предложението на комисията и с радост ще се заема с е, това досие, за да видим какви са истинските интереси на потребителите тук и как могат те да бъдат най-ефективно защитени. За да не трябва те да започват е, съдебни дела когато могат да получат колективна защита. Но тук не става дума само за съдебните дела, става дума за гарантиране на правата на потребителите, което разбира се аз считам за част от моята бъдеща работа, е, в чието рамки ще се опитам да допълня това, което сега е направено от комисията и от други органи. Е, допълнителен въпрос от Жан Гебхарт. Да. да. Благодаря. Искам пак да чуя личното ви мнение. Знам, че комисията в момента обсъжда този въпрос. Вие лично за колективно разглеждане на жалбите, колективна защита ли сте или против? In... Госпожо Гепхарт, аз ще застана за това да има колективни искове и защита, които всъщност да са съобразени с вътрешното право на държавите членки и правните традиции. Те трябва да отразяват същинските интереси на потребителите. Ето това именно ще се опитам аз да постигна, след като предложението бъде внесено тук в парламента и пред мен. В сегашния момент не мога със сигурност да кажа какво ще бъде подробното съдържание на това предложение, но винаги ще се стремя интересите на потребителите да бъдат част от колективната защита, да можем заедно да седнем и да обсъдим дали предложението във вида, в който бъде внесено от комисията пред парламента, дали то отразява а, всички очаквания и пълноценни интереси на потребителите, за да бъдат техните интереси защитени и за да имат те доверие в пазара. Благодаря. И сега продължаваме с групата Алде. Добре дошъл в Брюксел, господин комисар. От името на а, Алде искам да ви поздравя а, с а, избирането ви а, за този важен пост. Аз а, като представител на една малка държава Мястото ви е в Брюксел. Е, искам да попитам за директивата за правата на потребителите. И правата на потребителите, които живеят в една или друга страна, когато става дума е, за сделки в страна, чието закони те не познават. А, как мислите, какво, е как е, се свързан това въпроса с продажбите във връзка с месоживеенето? Благодаря за въпроса. That single market is often... Искам самото начало да кажа, че единният пазар много често е фрагментиран. И ако съществуват нелоялни търговски практики или несправедливи търговски практики от някои тър... търговските субекти, това още повече допринася за това. Това е в сила за пазаруването онлайн. А, и, както когато човек пазарува там, където живее, така и в чужбина. По различни начини може да се установи тази фрагментация на пазара. Съществува дискриминация по отношение на гражданството, на вида, плащания, които се приемат или не се приемат. Много пъти искат платежните инструменти да произлизат от страната, в която се пазарува и така нататък. И тук политиката за защита на потребителя трябва да изиграе своята роля – след това ще се занимава и комисаря Барне, когато става дума за финансовите услуги и методите за плащания. Има и в директивата за услугите постановки, които изискват да няма дискриминация по отношение на местоживеенето и гражданството. Но в същото изречение се казва, че това е така, освен когато това не, не е а, оправдано от обективни критерии. А, обаче нямаме точна дефиниция какви са тези обективни критерии. Именно на това трябва да обърнем внимание. Да сме в състояние да решим кое са оправдани и кое са неоправдани а, критерии или причини за прилагане на такива ограничения. Но вие повдигате въпрос, който е много важен за единият пазар. И ние ще работим, за да го решим. Благодаря много. Благодаря много за този отговор. А, може ли да кажете, че ще бъдете на страната на малките и средните предприятия. Това е изключително важно за много от а, тези предприятия. Да, благодаря, действително ще се наложи да вложим всички възможни усилия, за да стане вътрешния единния пазар нещо, което работи за интересите на потребителите, но и за малките и средните предприятия предприятия в същото време, защото големите компании могат да се погрижат за себе си, те имат достатъчно юрисконсулти, могат да навлязат в подробности, да направят анализи на правилата за защита, правилата за безопасността на стоките. А би следвало да има равнопоставеност, що се отнася до плащанията, липса на дискриминация и така можем да допренесем за защита на интересите на малките и средните предприятия. Госпожа Роле има въпрос. Благодаря. Господин Мимица. Много ми хареса изказването ви, че транспонирането ще бъде един, една от основните ви цели. Когато говорим обаче за транспониране, не трябва да изпускаме от поглед и наблюдението на пазара. От години чакаме предложение на комисията в това отношение. Най-после разполагаме с подобни и ги приветстваме. Имам обаче конкретен въпрос. Новото предложение на комисията набляга преди всичко на анализа на риска за жалост обаче не е определено какво точно се разбира под риск в съответната директива на комисията и е, според мен принципа на предпазливост е, не е достатъчно залегната. Той има съществено значение. И от тук проистича моя въпрос. Е, дали сте готов да промените това? конкретен пример с играчките. Всяка година избухват нови скандали, особено близо пред, пред коледа и това подронва доверието в пазара от страна на потребителите. Как е, ще е, направите е, така, че наблюдението на безопасността на играчките да не се засила само по коледа, да бъде един постоянен процес? И още нещо. В съдебната си практика Съдът на Европейския съюз даде оценка за съдържанието на тежки метали в играчките. Как смятате да приложите тази съдебна практика? Благодаря, госпожо Фула, за този въпрос. Повдигате един от въпросите, който тревожи потребителите. Безопасността, безопасността, безопасността за тях самите, защитата на тяхното здраве. Трябва да кажа, че оценката на риска, ако бъде уеднаквена на европейско равнище, няма да бъде достатъчно ефективна, трябва да бъде по-ефективна, ако тя се извършва и от, от националните органи, както е до сега. Какво искаме обаче? Искаме по-добри насоки, по-добри рамки за оценката на риска. Необходимо е също така по-добро сътрудничество между органите за надзор на пазара – да се учат взаимно от положителният опит. И след това да запознават с най-добрите практики всички национални органи за надзор на пазара. Необходимо е също така по-добро сътрудничество между производителите. Те трябва по-добре да разбират изискванията за безопасност на произвеждането от тях продукти. Направените от нас предложения засягат много от тези проблеми, като подобряването, например, на национално ниво, подобряване на процедурите за оценка на риска. Предлага се също така създаване на форум на националните органи за надзор на пазара, който редовно да обсъжда тези въпроси, за да може да се създаде а, култура за, на по-безопасни стоки на европейският пазар. Допълнителен въпрос? Обаче не отговорихте на въпроса ми за определението риск. Как вие определяте е, какво е риска. Има най-различни понятия за риск. За да може да се, да се прави оценка на риска, се нуждаем от един, но определен. И още нещо важно. Отговорността на индустрията. Как ще въвлечете или приобщите индустриалните среди в надзора на пазара? И не смятате ли, че тук трябва да има съвместна отговорност на индустрията и е, обществените власти? Благодаря за този въпрос. Да, безопасността върви ръка за ръка с науката, научните изследвания и препоръки с най-възможната основа за оценка на риска, за откриване на рисковете на базата на научни доказателства за съставки, вещества и продукти и техните функционални характеристики. Така че ще се опитаме да обединим всичко това, да повишим качеството на оценките на риска, защото така ще подобрим научното отражение върху въпроса за безопасността. Службите на комисията, експертните групи работят в тази посока и ние ще продължим да работим по същия начин с оглед на това да имаме надлежна оценка на риска и по-добре да използваме тези данни на национално равнище от националните надзорни органи. А, това е пътя за напред и аз много ще се радвам да бъда част от всички тези усилия. Благодаря. Господин Билан има думата. Господин комисари, от името на консерваторите и реформистите, позволете да ви поздравя с новата ви длъжност – в писмените си отговори вие отбелязвате, че ще наблегнете на ползите за потребителите от единния пазар и че това е ваш приоритет. Това ми е, направи много добро впечатление. Какви според вас са ползите, на които вие ще е, наблегнете и ако ще го направите, кога точно ще подходите към този въпрос? Благодаря, господин Билан. Наистина така е. Единия пазар, както много пъти сме казвали, трябва да работи в полза на потребителите. Имаме акта за единият пазар, подкрепен с голямо мнозинство, не само от Европейският парламент, но и от вашите комисии. Дори Названието на този един акт беше предложено тук от вашата комисия. Политиката за защита на потребителя и на неговите интереси трябва да е главна движеща сила за развитието на вътрешния пазар. Затова очаквам с нетърпение широки е, европейски инициативи, като Европейският семестър или програмата 2020, да работим заедно. Не само като се опираме на макроекономическите показатели, изчисления на, за растежа и заетостта, но да обърнем повече внимание на вътрешния пазар в светлината на нуждите на потребителя – Единият пазар има нужда от много конкретни, целенасочени инициативи в 12 различни области. Потребителската политика е една от тях, но в никакъв случай това не е една 12 та от мерките необходими за усъвършенстване на единния пазар. И тук става дума за хоризонтална политика, която се очаква да допринесе за успеха на всички инициативи във връзка с единия пазар. Тук са необходими конкретни мерки, за да може единия пазар да бъде в полза на потребителите, да може потребителят да бъде поставен в центъра на нашите усилия. Благодаря. Благодаря. Как ще привлечете за участие страните членки в работата в полза на потребителите в единния пазар? Как ще помогнете на страните членки в работата им защита на потребителя? И как европейската политика ще бъде ефективно доведена до знанието на потребителите в страните членки? Особено в светлината на предстоящите европейски избори до година. Какви конкретни мерки смятате, че трябва да бъдат взети, за да се подпомогнат потребителите тази насока? Благодаря ви за този допълнителен въпрос. Аз вече подчертах значението на съгласуването на дейността на всички заинтересовани страни, които влияят върху успеха или пък провала на тази политика. Сътрудничеството между държавите членки е значим елемент и ще положа всячески усилия за да бъде във връзка с държавите членки и техните органи, надзорните органи, и онези, които следят за прилагането, за да можем да повишим качеството на съгласуваността. Бих казал, че това е една политика, която трябва да изпреварва събитията. И аз не мога и не би трябвало след утвърждаването ми да изчаквам държавите членки да започнат с транспонирането на европейското право или да изчаквам те започнат да обмислят най- кои са най-добрите методи за сътрудничество за защита на потребителя. Трябва да изпреваря тези събития и е а, важно това да бъде направено, да има редовни контакти с националните органи, а не да се остава впечатление, че нещо се прави на европейско равнище, обаче Нещо остава да бъде донаправено и от националните органи. Трябва да има синергизъм и взаимодействието е важно за мен. Благодаря. И на последно място думата ще имат координаторите, господин Пашко от е, групата. Не, извинете. Е, не, господин Дион трябва да е първи, казва председателя, така че господин Дион има думата. Благодаря, господин Мимица. Комисията по вътрешния пазар към Европейския парламент среща големи затруднения при координирането на позицията си по отношение на политиката на, е, към потребителите, която има хоризонтален е, характер. Вие сте комисар, кандидат комисар от една малка страна и как ще, каква тежа смятате, че ще имате спрямо теж, комисарите от големи страни като Круз, Барния или Рединг? От, от долу ли ще започнете? От там, където потребителите са широко представени? А, освен какъв, как, каква ще ваше ваш, вашия личен принос по отношение на защитата на потребителите? Uh, Благодаря, госпожа Дион, за вашия въпрос. Uh, по време на моята подготовка за това изслушване се опитах uh, да направя списък на комисарите, с които трябва да работя най-активно е, в моята дейност защита на потребителите. Още в самото начало, след това и при оценката на въздействието и е, различните парламентарни процеси. 11 са тези 11 тези колеги в комисията, които, чието действия биха могли да въздействат върху интереса на потребителя. Тоест, става дума за една хоризонтална дейност. Няма почти нито една дейност, която да влиза в ресора само на един единствен комисар. Става дума за взаимна, взаимна свързаност между различните комисари. И така, моята роля ще бъде да поставям на преден план интересите на потребителя още в самото начало. Това ще направи всички други политически решения по-разбираеми за гражданите и за потребителите. Е, те ще могат да разберат дали те отразяват истинските интереси на потребителя. За да може наистина да ги защитим ефективно. Ето така гледам аз на координацията на своята работа с останалите членове на комисията. Благодаря. Госпожо Дион, допълнителен въпрос. Господин Дион. Отговорът беше доста мъгляв. Аз е, имам нещо, предвид съвсем конкретни неща. Например, правата на пътниците. Господин Калас отговаря за това, но потребителите, да кажем, биха желали какъвто и да е транспорта, който ползват, правата им да са същите. Това е в техен интерес. Като погледнем предложението на комисията, виждаме, че подходът е страшно разпилян, разпръснат по отношение на защитата на правата на пътниците. Е, ще ударите ли с по масата да кажете, че този въпрос трябва да бъде решен? Ще кажете ли, господин Кал, крайно време е да, да решите проблема? Благодаря за допълнителния въпрос. Вече съм разговарял с заместник председателя Калас относно това как можем да подобрим а, стъпента на изпълнение на действащите актове по правата на пътниците и а, постигнахме съгласие за това, че трябва да се действа единно, за да могат интересите и правата на потребителите да бъдат защитени Политиката за потребителите, правата на пътниците са въпрос от личен интерес. Вече от две седмици съм без багажа си тук в Брюксел и все още не знам какво да предприема. Багажа ми не пристигна на летището в Брюксел. Така че ето, това е един деликатен пример за това колко е важно да бъдат защитени правата на пътниците, да могат те да си получат багажа, дори багажа и да не е загубен, а някъде да е потънал. Това е свързано с мерките за защита, с правото на стачка, но ние трябва да обещетяваме гражданите за загуба, която са претърпели. Ще изчакаме да чуем какво се е случило с вашия багаж, казва председателя. Последен въпрос от страна на координаторите. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, най-напред искам да пожелая на вас е, и на гражданите на Харватия по-добър живот е, и мирно бъдеще в рамките на Европейския съюз. Както ви сам споменахте, най-много важно е гражданите бъдат информирани за техните права като потребители. Какви конкретни стъпки ще ви приемете, за да постигнете това? Много благодаря е, за този въпрос. Преди всичко благодаря за добрите думи към мен и моите съграждани, за благопожеланията относно нашето участие, влизането ни в европейското семейство. Това е цел, към която ние се стрем, стремим от много години, от десетилетия. А сега тя става реалност. Как да се подобри ежедневния живот, всекидневието на европейските граждани, по-конкретно на харватските граждани. Това е много важен елемент от потребителската политика на Европейския съюз. Трябва да се опрем на основните стълбове на тази политика. Специално внимание трябва да обърнем на нивото на безопасност на пазара, което трябва непрекъснато да се повишава. Необходимо е също така мерки за изпълняване на съществуващите закони. Наред с това, потребителската политика трябва да бъде интегрирана с всички други политики – и всички други дейности, свързани с вътрешния пазар, чиято цел е да го да направят единния пазар по-ефективен. Вече се опитах да обясня своите намерения за дейност съвместно с заместник председателката на комисията госпожа Рединг за създаване на рамки за защита на правата на потребителя. Също така знам, че част от моята, моята задача е да следя за защитата и упреждаването на тези права, както на европейско равнище, така и в страните членки. Благодаря. Благодаря за вашият отговор. Мисля, че бързо разрешаване на споровете също е част от вашите задачи. Ще информирате ли гражданите за начините за бързо решаване на възникналите спорове? Да. Информация, информацията за наличните възможности – е много важно, но потребителя не трябва да бъде претоварван с информация. Необходима му е изчерпателна, но ясна информация, разбираема. Нещо, което смятам за особено важно. В това отношение определено възнамерявам да изиграя своята роля в рамките на общите усилия за поставяне на политиката в защита на потребителя на едно от първите места а, сред нашите общи политически усилия. Благодаря. А, и с това приключихме въпросите от им координаторите на политическите групи. Искам да благодаря на всички които много дисциплинирано се придържаха към отреденото време. И от тук нататък, така да, по-ясно ще давам сигнал, когато някой пресрочи времето. Имаме още петима записани. Филип Жовен, Де Кампус, господин Пленкович от Харватия, госпожа Шарле Моса и госпожа Тюн. Започваме с господин Жовен за въпрос от една минута. Господин комисар, и аз искам да ви кажа добре дошъл. Искам да ви поздравя с предстоящото приемане на вашата красива страна в Европейския съюз. Искам да се върна към въпрос на госпожа Гепхард по отношение на колективната съдебна защита. Ние подкрепихме създаването на подобна система, стига да има достатъчно защитни механизми. Тази система е абсолютно важна, тъй като националните законодателства в това отношение са много разнообразни, но съответните мерки, предпазни мерки са много важни. Вие отговорихте да, при две условия. Първото условие казахте, е това да се защитат интересите на потребителите. Съгласни сме. Разбира се, това е основен принцип. Но второто условие, казахте, е да се да се зачитат националните законодателства. Трябва да ви кажа най-любезно обаче, че тук ние постоянно се борим с това, което съществува като закони в, в, в страните членки. И затова а, а, тук съществува проблем с промената на тези законодателства или с тяхното координиране. Какво мисля, че трябва да се направи в това отношение? Например, по отношение на а, околната среда. На средата, в която се извършват сделките, за които става дума. Благодаря, господин Жован. Връщам се на марките за колективна защита, тъй като те са важни, за да има доверие сред потребителите в тази политика. Отново трябва да се отвърна към вас с молба да се отнесете с разбиране. Трудно е да навлизам сега в подробен анализ на предложението, което все още не е внесено от комисията. Ще повторя само, че аз съм за това да има комплексна защита, хоризонтален подход, който да обхване защитата на потребителите, опазването на околната среда, внедряването на водещите практики и съобразяването с националните правни традиции. Има национални правни традиции по отношение на колективните искове и те показват, че Исковите моби и съдебните дела а, могат да бъдат е, избегнати, ако има по-добри практики. Това са все мерки за защита, които могат да разчитат на правните традиции, когато говорим за решения свързани с колективната защита. Искам също така да подчертая, че трябва да бъдем реалисти, да се съобразяваме с европейските традиции и да напредваме стъпка по стъпка, като всяка една стъпка ще ни осигури по-добра защита. Това не е едно предложение, което отведнъж ще откликне на всички въжделения, ще намери решение за всичко, но то трябва да бъде, доколкото е възможно, по-реалистично и съобразено с действителността. Благодаря, господин председател. Една забележка, един въпрос. Първо, е, зачитането на националното право е абсолютно необходимо. Е, въпросът е, то, това да не се използва като алиби, за да не се прави необходимото. А, това беше забележката. Въпросът ми е много прост. Разбирам, че досието е много сложно, техническо, че трудно е да влезете в детайли. но, примерно, а, възможно ли е, както в Съединените щати, да се приеме така нареченият оптин? Ние не искаме так подобно нещо, този елемент когато става дума за щетите и за санкциите, искам да знам дали вие сте за или против. Просто като един пример. И тук вие се опитвате да ме вкарате, ако не в някакъв ангажимент, то а, да ви кажа нещо съвсем конкретно по този деликатен въпрос. Но въпросът е, че този въпрос е деликатен защо е деликатен? Защото няма единодушие е, по отношение на това как да се реши проблема. Ще се опитам да бъда мъничко по-конкретен. Струва ми се, че това, по което трябва да работим заедно, е, да избегнем е, е, наказателни е, действия във връзка с колективната защита. Това, което, това е което можем да направим и което аз като комисар за защита на потребителите възнамерявам да защитавам. Смятам, че то ще бъде много важна част от този процес. Наред и с по-ясното дефиниране на понятието за колективна защита на национално равнище. Благодаря. Господин Хамрос. Господин председател, благодаря. Добре дошли, господин кандидат комисар. Приветстваме с добре дошли и вашата страна, Харватия. Бях във вашата страна по време на последното посещение удовлетвореността на потребителите е, в областта на енергетиката. Това е моя въпрос. Там защитата е на едно от най-низките равнища, цените вървят нагоре, така ще бъде и през идните години. Знаем, че а, сметките на потребителите всъщност поемат част от това увеличение на цените. Това изкривява прозрачността и е голямо бреме за домакинствата. По-голяма защита на потребителите е необходима в енергетиката. Така че какви мерки могат да бъдат предприяти, за да има по-голяма прозрачност про ценообразуването? и сметките за ток. Какви мерки ще предприемете вие, Европейския съюз, заедно с държавите членки, за да бъдат защитени потребителите? Благодаря ви много за това, че повдигате този въпрос. Той наистина засяга нашето ежедневие, особено в днешно време. Той е важен за много потребители, потребители на газ и електроенергия. Има два процеса, които протичат на енергийния пазар. От една страна имаме увеличение на цените на енергийните а, доставки поради по-големите инвестиции във възобновяеми енергийни източници, ограничаване на въглеродния диоксид и някои други изисквания, които пазара трябва да спазва, операторите на пазара трябва да спазват. В този смисъл ние непрекъснато трябва да обръщаме внимание на цените на дребно за енергийните стоки и те да бъдат съобразени с разходите за производство, с себестойността, но ръста на цените не бива да превишава обективното увеличение на себестойността на производството. От друга страна, има третия пакет енергийни а, мерки и той цели пазара да бъде по-достъпен, по-конкурентен, по-привлекателен за потребителите. Нужно е да проучим какви биха били ползите от конкуренцията така че този пакет от енергийни мерки да стигне до гражданите. Да, инкасото е един от всички тези въпроси и действия, които можем да предприемем, за да има по-комплексни, по-разбирами мерки при ценообразуването и а, таксуването на клиентите съобразно компетенциите на органите. Службите на комисията, особено тези заети с енергетика, обмислят и съвсем скоро ще започнат едно изследване а, за картографиране на тенденциите на енергийния пазар. Благодаря, господин комисарио. Ние знаем обаче, че има национални или регулаторни органи, агенции. Какви ще бъдат техните правомощия в това отношение и на нивото на Европейския съюз, за да бъде регулиран пазара? Могат ли техните правомощия да бъдат подсилени, за да са в ползата на потребителите? Да, много ви благодаря ролята, правомощията на националните регулаторни органи са укрепени от а, третия пакет от мерки. Целта е всъщност да бъде засилено тяхното влияние укрепен ресурсното им осигуряване, за да отразяват те интересите на потребителите в регулаторната си дейност. Тук не говорим само за техническите аспекти и работата на операторите, ангажиментите, които те поемат и критериите, които спазват. Става дума за това, на енергийния пазар и по-конкретно на конкурентния енергиен пазар, да бъдат застъпени интересите на потребителите, да имат те възможност да сменят доставчика, да имат по-голям избор. И тук регулаторните органи трябва да окажат подкрепа Европейските агенции трябва да бъдат по-ефективни, да надзирават е, състоянието на конкуренцията на пазара и да не позволяват конкуренцията да бъде ограничавана така, както тя е, е въведена в енергийния пакет. Благодаря. Благодаря. А сега господин Шефкович. господин Пенкович, един от нашите наблюдатели от Харватия. Благодаря, господин Харбер. Искам да използвам тази възможност да поздравя моят колега господин Немица, който се предлага за комисар от Харватия. И разбира се, ще използвам възможността да говоря на харватски. Става дума за един въпрос, който е обект на широко съгласие. Какви според вас са тенденциите в политиката за защита на потребителя? Европейската комисия до сега работеше за така нареченото овластяване на потребителя. Нещо, което е различно от класическата, стара, традиционната система за защита на потребителя. Мислите ли, че трябва потребителите да бъдат подготвени, подготвяни за това как да се ползват от тези права. А, и, е, и това, ако обичате да го сравните с до сега съществуващата практика. Благодаря за възможността да отговоря на харватски на въпроса, който ми беше зададен на харватски. И наистина, овластяването на потребителя укрепването на неговите права става все по-важно в рамките на цялостната политика за защита на потребителя и на потребителската политика. Говорих за програмата за европейският потребител, където се, са формулирани главните задачи. Не случайно, след безопасността, който е първият стълб за защита на в политиката за защита на потребителите. Втория стълб се отнася до укрепването на правата на потребителите или както казваме тяхното овластяване в рамките на единият пазар. Вече казах, че ще, няма да пожаля усилия за изпълняване на тази задача. И това предполага една допълнителна промяна в политиката и допълнително внимание, което да се отдели на правата на потребителите, които трябва да разберат колко важна е тяхната роля в вътрешния пазар. Те трябва сами да осъзнаят необходимостта от подобна промяна на насоката. Защото не може да очакваме потребителите да се ползват в пълна мяра от своите права без и от въз... правните възможности за защита на тяхните права, без това те да знаят какво е мястото им в вътрешния пазар, единния вътрешен пазар. Така виждам своята роля. да работя, правата на потребителите да бъдат на първо място сред всички политически решения. Допълнителен въпрос. Благодаря. В рамките на това, което говорим, е как дефинирате така наречените уязвими потребители? Потребители, които не са достатъчно образовани, които вероятно попадат в възрастова група, която не знае добре правата си, или пък хора с увреждания, или пък потребители, които просто не могат да разберат добре какви са техните права. Как ще дефинирате тази група уязвими потребители и какво смятате да направите като комисар по защита на правата на потребителите? Дневният ред на потребители в Европейския съюз навляга на два аспекта в бъдеще. От една страна устойчиво потребление и от друга уязвимите потребители, нези, които които по различни причини не могат пълноценно да участват на вътрешния пазар на Европейския съюз. Така че това понятие уязвими потребители трябва да бъде разглеждано не само възоснова на нашите възприятия, възоснова на технически критерии. То е нещо, което е всеобхватно и комисията съвсем скоро ще започне едно изследване, което би трябвало да ни предостави анализ на тези уязвими места на пазара, дали енергийния, цифровия, финансовия или други пазари. Надяваме се, че по този начин ще имаме основа, за да разработим измерители, които ще спомогнат да преодолеем проблемите с уязвимите потребители. Благодаря, госпожа Шалде Мюса има думата. Е, искам да ви приветствам с добре дошъл. Имам два простички въпроса. Първо, бихте ли подкрепили принципа на предпазливостта, който да бъде включен в регламента. И на второ място, що се отнася до изпълнението, знаем, че много от държавите членки не правят достатъчно в тази посока. Вие бихте ли влезли във връзка с тези държави членки и министрите, за да настоявате те по-активно да прилагат мерките? Благодаря ви много, госпожа Шалде Миозе. Аз обикновенно се плаша от лесните въпроси, но този път е, не съвсем. Що се отнася до изпълнението на всички законодателни актове, свързани с защитата на потребителите, аз бих желал да наистина да действам изпреварващо, за да се съобразяват всички с правата на потребителите. Това е част от дневния ред за потребителите. Да, действително ще бъда много активен, ще се срещам редовно, ще влизам във връзка с ресорните министри или с съответните органи на национално равнище, за да обсъждам с тях техните виждания за основните проблеми и пречки пред изпълнението и надзора на пазара, за да чуя какви според тях са техните предимства а, на национално експертно равнище в областта на надзора на пазара. Пакета с мерки за пазара на надзор, по който се работи, всъщност ще бъде едно допълнително средство за подобряване на изпълнението на мерките на национално равнище. Това е ново средство, нов лост – за да се правят внезапни проверки, например, в производствените предприятия. Това са права, които дават възможност да се започнат съдебни действия срещу нези, които не се справят с прилагането на практика на правилниците. тези мерки за изпълнение не могат да бъдат действащи, ако няма намеса от европейско равнище от страна на комисията. Да, благодаря ви, но вие не отговорихте на първия въпрос дали бихте подкрепили искането за споменаване изрично на принципа за предпазливостта в регламента, защото за мен това е необходимост. I'm... Общо, взето, ако бъда, моята кандидатура бъде потвърдена, Готов съм да обсъждам този въпрос, както и всички предложения на, деп... на евродепутатите, било в тази комисия, било от други комисии, когато става дума за усъвършенстване на предложенията на Европейската комисия. Ще се запозная с подробност, най-подробно с вашето предложение и ако то е приемливо за всички заинтересовани страни, ако смятаме, че то ще подобри надзора и условията за надзор, е, осъществяван от националните органи, а несъмнено ще вървим в тази посока заедно. Благодаря. Благодаря ви. Господин комисар, вие заявихте, че ще се вземете също с онлайн търговията. имаше въпрос какво, как ще подходите към колективните искове, но а, а, знаем, че а, е, в момента няма достатъчно средства да се уредат колективните искове по, при търговията онлайн. Това е въпрос, който е изключително важен за колегите от нашата комисия. Посетили сме редица заседания на тази тема, обсъждали сме това с комисарите. Говореше се за 1 милион годишно, сега се носи цифрата 8 милиона е, смятам, че е, комисарите бяха подведени, че е толкова лесно. Оказва се, че е изключително трудно да се уредят е, тези, този въпрос по отношение на онлайн търговията. Thank you very much, Mrs. Тун. Благодаря, госпожа Тун. Благодаря, че повдигате този въпрос. Преди предишните въпроси не се спрях на альтернативното решаване на споровете. Знам, че вие се интересувате от този въпрос. И знам, че искате по-подробен отговор. Да, разбира се, разрешаването на споровете връзка с онлайн, онлайн търговията е много важен въпрос. Това ще бъде и важна част от работата на комисара за защита на интересите на потребителя в бъдеще. Не сме имали, нямаме достатъчно време да разгледаме цяло, цялостно понятието за альтернативно решаване на споровете във връзка с търговията онлайн, за да може наистина тази защита да бъде ефективна. Но за това не е необходима платформа, платформа достъпна на всички езици. Но за това са необходими средства. Все още не е ясна картината на финансирането на различните програми за защита на потребителя. Тоест не знаем дали ще ни ще можем да създадем една подобна програма платформа, с подобна платформа. Е, разполагаме с необходимия софтуер, полагаме всички усилия да е, осигурим превод, превод от преводачи е, на всички езици, за да може платформата да функционира на всички езици ще използваме средства било от нашата програма за потребителя, защита на потребителя, било от други източници, за да а, стане това е една истинска част от а, платформата. Благодарни сме и за приноса на парламента, а, който ще помогне тази платформа да стане неразделна част от първоначалното предложение на комисията. Благодаря много за отговора, но все пак искам да ми кажете някакъв срок, някаква дата, кога ще се реши този въпрос. Как е, каз, говори се за намаляване на разходите, за функциониране на различни ете, е, институции, структури. Е, центъра за потребителите понякога дублира работата на други структури. Като това се ръкведа от различни генерални дирекции. Не може ли нещата да се обединят? Защото освен това информацията е разнопосочна. Единият е център подава една е, информация, другите структури друга и потребителите се объркват. Какво възнамерявате да направите с това отношение? Thank you. Много ви благодаря за този допълнителен въпрос. Искате да навледим в подробностите за финансирането на платформата. Но какъв, какво мога да ви обещая? Мога да кажа следното ще се стремим да осигурим функционирането на платформата за защита на потребителя при търговия онлайн а, на всички езици. Сега, искате дата. Датата ще зависи от средствата, с които разполагаме и откъде ще намерим финансиране. От това ще зависи и ще зависят и сроковете. Сроковете споменати в, в програмата за потребителите ще се опитаме да спазим, ако това е по силите ни. Благодаря. Благодаря и с това приключваме вторият кръг въпроси от Комисията по въпросите на вътрешния пазар. И сега казвам добре дошъл на Кристиан Клас, който е заместник председател на Комисията по въпросите на околната среда. И ще му предоставя, ще представя на Криста председателството на по-нататъчното заседание, но ще държа чукчето в ръцете си, за да ви напомням. Благодаря, господин председател. Нашата комисия, господин кандидат комисар, е а, особено причастна към а, въпросите, включени във вашия портфел. Безопасността на храните, а, защитата на потребителите са свързани теми. Тук вече бяха поставени редица въпроси, свързани с защитата на потребителите. Ние в а, различните комисии се занимаваме с различни а, аспекти. В нашата комисия, например, с вредното влияние на някои химически продукти, козметични продукти и така нататък. Това също е свързано пряко с защитата на потребителите. Имаме доста широк, широк обхват от теми, но има редица области, в които ние можем да изиграем съществена роля и ще разчитаме много на вашето сътрудничество. Между другото, искам да ви кажа, че различните парламентарни комисии в парламента си сътрудничат много добре, не само помежду си, но и съответните ресорни комисари. Днес сме предвидели ви да зададем три въпроса. Ще дам думата първо на координатора на ЕНП, господин Зебер, после госпожа Род Берент от социалиста и накрая Петър Лизе. Но ще започнем от зад напред от Петър Лизе. Благодаря. Господин кандидат комисар, има два важни законодателни проекта, които в момента се обсъждат нашата комисия и по които си сътрудничим с комисията по вътрешния пазар. Инвитродиагностиката и медицинските изделия и апарати. И а, стимулирането на новаторството в тези две области. Как ще работите в тази насока? Ще се придържате ли към предложението на комисията? Дали предварителното разрешение ще бъде правило или имате предвид и други е, е, разпоредби за инвитро диагностиката. Е, дали е, информираното съгласие ще бъде е, засилено като е, възможност? Е, какво е вашето мнение? Господин комисар? Thank you very much, доктор Лиза. Благодаря ви, доктор Лиза. Да, действително съм съгласен с казаното и с удоволствие очаквам съвместната работа и сътрудничеството с Комисията по околна среда по общите въпроси, свързани с медицинската апаратура, инвитро диагностиката, безопасността на козметичните средства, отражение върху околната среда на потребителската политика и устойчивост на потреблението. Сигурно има и още области, които са от общ интерес. Нека се върна на медицинските средства и предложението, което е внесено в парламента и съвета. Ще бъда съвършенно откровен в работата си, ако бъда утвърден, по подобряване на безопасността така както е засегната от предложението. Що се отнася до авторизацията преди пускането на пазара, вие знаете, че комисията предложи да засили съществуващата система за нотифициращите органи и също така да въведе една много строга система за верификация на експертно равнище от а, националните органи, що се отнася до високо рисковите медицински средства. Комисията не променя цялостната концепция за предварителната авторизация за достъп до пазарите от страна на един централизиран орган, тъй като, доколкото разбирам, комисията всъщност би искала да съхрани технологично водещ, технологичните си водещи позиции по отношение на тези продукти, и в интерес на иновацията, която би била полезна за потребителите. Ще поработим по този въпрос и вероятно ще имаме още възможности да навлезем в подробности по отношение на това предложение за медицинската апаратура. Допълнителни въпроси. Е, е, искам един конкретен отговор. Ако бъдете назначен комисар, ще се придържате ли към текста на комисията или сте склонен да го променяте и да приемете предложението за изменение за информираното съгласие? Искам конкретен отговор. Благодаря ви. Сегашното предложение на Комисията за инвитро диагностиката цели най-вече безопасност на процедурите и генетичните е, тестове, средствата за тези тестове. Моята роля и моят е, принос по приемането на тези предложения се свежда до това да водя откровен диалог с всички онези а, е, добри предложения, които биха подсилили безопасността, но не само безопасността. Ако и на мен ми се струва, че има добри предложения, които биха отчели и етичните принципи по използването на такива медицински средства и средства за генетични тестове. Да, бих бил готов да положа усилия за постигане на или получаване на съгласие от страна на потребителя за такива тестове и предоставянето на консултации, също така да има и тълкование на резултатите от подобни генетични тестове, които да бъдат предоставени от медицински работници. Благодаря, госпожа Ротбернт. Аз искам да знам въпроса по малко по-различен начин от господин Лизе за да мога да чуя малко по-различен отговор, така казвам ви го честно, откровенно. Съгласни ли сте с мен, че предложението на комисията за медицинските апарати не е особено ясно по отношение на големите рискове, свързани с тях. Съгласни ли сте, че системата на нотифицираните органи няма да е достатъчна, за да се осигури безопасността на пациентите, особено ако не се увеличат техните правомощия. Особено когато става дума за медицински е, съоръжения, медицински апарати, които се влагат в тялото и остават там. Предвижда ли комисията нещо по този въпрос и вие ще подкрепите ли е, тези подобни предложения? Благодаря. Благодаря, госпожо Руд Берен. Благодаря за този въпрос, който ни връща отново е, към въпроса за медицинските устройства, свързани с висок риск. Няма да нав... не бих искал да навлизам в подробности в предложението на комисията, но ще се опитам да го направя по това, което ми се струва, че е уместен начин. Ние сме участници в процеса на съвместно взимане на решение с Европейския парламент. И когато Европейския парламент е, прави разумни предложения за изменения, чиято цел е усъвършенстването на нещата в тази област, увеличаване на безопасността на медицинските апарати – и аз съм готов да, заедно да търсим най-доброто решение, независимо от това какво е първоначалното предложение на Европейската комисия. Ако сме съгласни по съществото, винаги можем да представим решеното от нас пред комисията. А целта ни е да имаме по-голямо доверие в органите за нотифициране. Не е необходим огромен брой подобни органи в рамките на единия пазар. Но в тях трябва да имаме по-голямо доверие. А също така да има възможност за проверка от страна на националните органи. Нека заедно се опитаме да проучим този въпрос. Не бих е, влизал в подробности относно промяната на начина на пазар, пазарния достъп в посока централизиране на даването на разрешение за пускане на пазара. По-скоро е, трябва да се обърне внимание на дейността на органите за нотифициране и националните власти. Благодаря. Оценя това, че вие оставате верен на предложенията на комисията, но можете ли да ми дадете уверение, че ще се зададе различен начин за достъп до пазара на апаратите, които са свързани с висок степен на риск? Благодаря. Струва ми се, че предложенията на комисията вече подчертават разликата като въвеждат процес за, на проверка от страна на здравните власти. Тоест не се разчита само на одобрението за пускане на пазара на нотифицираните, нотифицираните органи. Тоест необходима е допълнителна проверка на безопасността на високорисковите апарати. Дали това е достатъчно обаче, нека помислим заедно. Рихард Зибер. Аз съм австриец и съм особено щастлив, че Харватска се присъединява към Европейския съюз. господин кандидат комисар, вие ще отговаряте и за а, козметичните продукти, за експериментите с животни. А, е, една много важна област, е, където има огромен брой работни места, половината от световния пазар е, е, е са косметичните продукти. На 11 март се забрани изцяло, се забраниха изцяло опитите за животни, за, за производство на косметични продукти. Пълна забрана, от която обаче има една вратичка – а именно когато се използват е, активните вещества за други цели, а не за козметични продукти, все още има възможност да се правят опити с животни. Къде е разделителната линия? Е, знам, че държавите членки играят много важна роля в това отношение. В отговора си на господин Шваб, вие е, отговорихте частично, но според вас къде точно е разделителната линия и как най-лесно може да се осъществи този е, законодателен акт. Благодаря, господин Зебер. Моето разбиране е следното. Тестовете с животни в козметиката и забраната там трябва да бъде съблюдавана. Това е положително развитие и го приветствам и се радвам, че това се случва преди аз да застъпя длъжността като комисар, който отговаря за безопасността в областта на козметичната промишленост. Нека погледнем всички аспекти по принудителното изпълнение и прилагането на тази забрана. Много работа трябва да бъде свършена съвместно с националните органи, за да бъде изградена една рамка, да бъдат дадени насоки за дейността по принудителното изпълнение на забраната за тестовете с животни. Вие съвсем уместно посочихте, че има и друг важен аспект, а именно тълкованието на тези забрани. Когато тестовете се извършат не по отношение на съставките на козметичните продукти, а тестове в по-обща насока а, за химическия състав на тези продукти. Това е правно тълкование и бих положило усилия да проследя в каква посока ще се развият нещата, какъв ще, какво ще бъде приложното поле на тази забрана и как ще бъде тълкувана тази забрана за, за тестовете на животни в козметичната промишленост. Моя принос в това отношение ще зависи от едно по-подробно вглеждане в практиките, практиките по прилагането на тази забрана. Бих искал да предложите ред критерии. Но ще задам друг въпрос. Член 20 от регламента за косметичните продукти за отговорността. се занимава с подвеждането, т.е. избягване на подвеждането на потребителя. Благодаря, че споменавате въпросът, особено във връзка с козметичните продукти. Правилното информиране на потребителите е една от нашите основни цели. Инициативата беше на комисара по защита, въпроса на защита на потребителя, но тя се подкрепи от други комисари. проверката на оплакванията в областта на козметиката. Трябва да се прави в много точни рамки какви оплаквания могат да бъдат се приемат какви, какви твърдения, какви твърдения във връзка с различните продукти могат да не бъдат подвеждащи и да не заплашват потребителите. Защото това, което се твърди, че могат или не могат козметичните продукти, е много важно за безопасността на потребителя. Благодаря. С това приключваме въпросите от страна на Комисията по околна среда. Искам да благодаря на депутатите, които се дадаха въпроси, на господин Мимица, който отговори и отново връщам председателството на господин Харбър. Благодаря, а, благодаря а, на теб и целите екип за а, интересните въпроси. Несъмнено ще продължим разговорите по този въпрос. И сега се връщаме към следващия кръг от въпроси от Инко. Имко. Първо господин Рошфор Имате думата за въпрос. Добре дошъл, господин кандидат комисар. Добре дошъл на харватския народ и на харватските потребители. Ще ви задам един много труден въпрос, свързан с бюджета. Знаете, че това е най-същественото. Знаете, че в момента е, се водят преговори по многогодишната финансова рамка. Това не е работа на комисията. Дебата се води между парламента и, и съвета. Там е отговорността. Обаче ме шокира факта, че вие направите е, вие е, много широко представите вашата отговорност да промените едва ли не ежедневния живот на потребителите, но вие разполагате с един от най-малките въпроси Оптимист ли сте или сте песимистично настроен по отношение на бюджета, който ще ви бъде определен и ако той е достатъчен, какви ще, ако той е недостатъчен, какви ще бъдат вашите приоритети? Кои приоритети е, възнамерявате на първо място да осъществите и кои няма да успеете и какво ще направите в такъв случай? Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много за този въпрос, свързан с финансовата осигуреност на политиката за потребителите. Действително, така трудни преговори и очакваме в парламента да бъде да постигнато някакво развитие, както и скоро да има конкретен бюджет за програмата за потребителите. Прав сте, че това е една от най-малките програми. Става дума за около 25 милиона евро годишно, средно. На този етап има и съкръщения от 4 до 5% е, в сравнение с първоначалното предложение на комисията. Бих искал аз да допринеса за изхода от тези преговори и да съхраним обемите на програмата близо до размера, който първоначално бе предложен, а също така сумите да бъдат управляеми е, добре са дефинирани, има съвсем ясна разбивка и би трябвало тези програми и тяхното управление да е съобразено с е, обемите. Средствата не са много, но ние трябва да кажем какво означава малко средства. Малко средства може да означава почти липса на потребителска политика – и подкрепа от страна на ЕСЕ. Но аз съм оптимист. Оптимист съм, че ще имаме една програма, която ще ни даде възможност да финансираме всичко, което имаме като разпределение за проучване, потребителския център, критерии за оценка и това е общата ни цел, която ще преследваме. Да, не ми отговорихте, но го очаквах. Какво няма да може да финансирате? Това ме интересуваше. Това беше най-важното. При малко казахте, че политиката за защита на потребителите е хоризонтална, засяга и е свързана с редица други комисари от колегията. Предвиждате ли е, да помолите някои от другите комисари да финансират някои аспекти на тази политика. Да бъдете нещо като куковичка, да ходите, да снасяте в чужди гнезда и в такъв случай как, точно какъв вид сътрудничество е, можете да е, организирате, така че да малко да щипнете от по-щедрите бюджети от вашия. Благодаря ви за това, че посочихте факта, че програмата за потребителите всъщност финансира основни аспекти на политиката за защита на потребителите. Има определено съдържание, което попада в сферата на отговорности на комисаря за защита на потребителите и Генерална дирекция САНКО и съответните служби на Европейската комисия, работеща в сферата на потребителите. Но тази политика не е вертикална политика. Тя засяга и много други политики, и тези свързани с финансите, когато трябва да бъдат финансирани програми, засягащи интересите на потребителите, тяхната защита, техните права, перспективите за развитие. Всички де допринасят за финансирането на политиката за потребителите, затова ще обединя усилията си с тези на другите комисари, за да преценим кои други програми могат да бъдат приведени в съответствие с интересите на потребителите и намиране на финансиране. На следващото място ще чуем госпожа Канети. Благодаря, господин комисар. комисар. Добре е дошъл. Добре, добре дошъл, добре дошъл Лай на Хрватска. Искам да ви задам въпрос, който не е пряко във воите, вашите правомощия, но има последствия върху тях, а именно фалшификациите, едно явление, което се разширява и отнема 30 милиарда евро годишно ред с традиционно фалшифицираните продукти, които спъват економическата дейност, се появяват и продукти, които са опасни за здравето. Парфюми, козметични продукти, храни, играчки, части за автомобили, лекарства и тютюневи изделия и прочи. Но, много често виждаме това, когато се конфискуват от митниците. Какви конкретни действия предвиждате, за да информирате потребителите? и особено по най-уязвимите групи от тях. Yes. Благодаря, благодаря госпожо Верньо за този въпрос. Това е един много специфичен, но също така много важен аспект на нашата политика. Да, фалшифицираните а, стоки са опасност за потребителя. Първо, защото са неистински и второ, защото в много случаи те са не само подправени, но защото не са безопасни. Знаем за голям брой стоки, които, които излизат на пазара и които са фалшифицирани. Особено резервните, резервните части за автомобилите, И разбира се, тези фалшиви е, подправени резервни части влияят върху безопасността на автомобилите. Но това също се отнася и за играчките. И тези играчки са много опасни за здравето на децата, пък и живота на децата. Значи, съществува опасност И този въпрос трябва да се решава от всички, които отговарят за безопасността на продуктите. И аз ще бъда един от тях, ако бъда утвърден на този пост. Затова очаквам да работим в тясно сътрудничество с комисаря, който отговаря по тези въпроси, с, госп... с комисар Шемета, с комисар Барне във връзка с митническия контрол, с заместник-председателя на, на комисията господин Таяни, за да против, се противостоим на надигащата се вълна от фалшифицирани стоки, които трябва да бъдат спрени на първо място от митническите служби, след това да улесним проследяването и идентифицирането им на пазара и след това изваждането им от обращение. Съвсем конкретно, какво взаимодействие предвиждате с другите комисари в рамките на Европейската обсерватория и за предприемането на координирани действия спрямо страни извън Европейския съюз? Благодаря. Благодаря за вашият допълнителен въпрос. Става дума за онези, които са на, в първите редици на борбата срещу фалшификатите. Опитах се да обясна какви ще бъдат нашите общи действия – Те зависят в голяма степен и от правоприлагащата дейност на националните власти, от митническите органи, от надзора и проследемостта на продуктите. Още веднъж ще кажа, сътрудничеството в областта на защитата на потребителя е, има особено голямо значение – това е наша първа задача. Сътрудничество на всички органи, включително националните органи. Uh, um, Госпожа Канети, първо има думата за въпрос. Уважаеми господин кандидат комисар, поздравявам ви, желая ви устойчивост, тъй като това заседание за въпроси е един вид мъчение за кандидат-комисаря, но бих желала да допълня въпрос зададен в съвсем началото от господин Шваб. В, в своя отговор вие не споменахте приоритетите, които ще изпълнявате по отношение на дневния ред за потребителите и сега ще повторя същия въпрос бихте ли споменали два-три законодателни текстове, които ще са ваш приоритет през следващия кратък срок от 12 месеца и тези два-три акта а, как ще бъдат изпълнявани. Благодаря ви много за това, че се връщате на конкретните законодателни действия, които би трябвало да бъдат предприяти през тези 16 месеца. Що се отнася до законодателните предложения, които могат да бъдат част от преките ми задължения, като че ли проектопредложенията, които вече са част от законодателната е, инициатива, като че ли са достатъчни, за да е, откликнат на неотложната потребност от е, координация на надзорните функции, безопасност и достъпа на потребителите до банковите е, сметки. Ако се умеем да изпълним тези законодателни задачи а, по време на мандата на този парламент, то тогава би означало, че сме допринесли много за политиката за потребителите. Аз не предвиждам някои големи допълнителни законодателни а, предложения в рамките на моите отговорности в бъдеще, ако бъда утвърден но службите на комисията и аз ще трябва да съсредоточим своите усилия по отношение на правата на потребителите. Сиреч, да проследим как се осигурява защита по линия на директивата за кредитите, също така нелоялните търговски практики, защитата на данни в интернет и неутралността, която трябва да бъде опазена чрез законодателни предложения, разглеждани от парламента. Моята роля е свързана с всички тези законодателни предложения и тяхното прилагане през идните 16 месеца и смятам, че това е достатъчно за този срок. Благодаря. Бих искала да се върнем на тази неутралност, безпристрастност, която вие споменахте. Искам малко пояснение – потвърждавате ли, че изпълнението на пакета за далеко съобщенията, а, тъй като НП Европейския парламент са против нови законодателни актове, които да разширят обхвата на този пакет върху други аспекти на неутралността. Съгласни ли сте с това? Благодаря. за това, че посочихте въпросът свързан с онлайн сделките и тяхното отношение към политиката в защита на потребителя. Наистина трябва да направим повече, за да може да защитим интересите на потребителя и укрепим неговото доверие в сделките онлайн. Това е област, в който заместник председателта на комисията Круз, Ели Круз, работи активно. И моята подготовка ми даде възможност да се запозная с най-основните въпроси на тази политика и някои от подробностите на предстоящите предложения. Без да съм изцяло запознат с предложението, подготвения документ има за цел да реши проблемите на пазара онлайн и включително неутралността на сделките, които се извършват по интернет. Но дайте им още малко повече време да навлеза в подробностите на въпроса. Благодаря. Господин Рамон, а след това господин Калас. Благодаря. Господин Мимица, благодаря, че дойдохте да отговорите на нашите въпроси и добре е дошла и на Харватска хареса ми, че още в уводните си думи говорите за потребителите като основна цел, говорите за гражданите и за техния принос в борбата срещу кризата споменахте и е, значението на увеличаването на търсенето, потребителското търсене. Пазара трябва да е в услуга на потребителите, а не образното ни. И още нещо, което ми хареса и което може да бъде изходната точка на една добра политика за защита на потребителите, каквато надявам се ще водите. А, имам два въпроса. Как гледате на новата програма за потребителите, която скоро ще бъде е, прията на пленарно заседание от парламента? И как анализирате е, прилагането на принципа за предпазливост по отношение на генно модифицираните организми и продуктите, използващи нанотехнологии? Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Гапес Рамон. Прегледът на програмата в защита на европейският е, потребител в скоро време ще бъде представен на Европейският парламент. И това ще бъде една чудесна възможност за всички ни да започнем разисквания по същество за това какво е постигнато до сега за реализиране на цялостните цели на нашата потребителска политика. Ето защо очаквам този дебат с ваше участие, за да можем заедно да се заемем с всички страни на програмата и обсъдим всички инициативи, които предстоят, с всичко, което може да бъде усъвършенствано и да видим как да стане това. Основното съдържание на програмата за потребителите вече е на лице, но трябва още повече да приближим елементите на това съдържание до основните проблеми на единния пазар, включително цифровата програма, цифровото пространство и негово, също така въздействието на економическата криза върху потребителите в Европа. въздействието на глобализацията и участниците в световния пазар върху интересите на потребителят. това са все въпроси, по които трябва да работим заедно и сигурен съм, че ще го сторим в близко бъдеще. Имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря. Пак във връзка с принципа за пазливост и продуктите, които могат да съдържат, да крият риск за потребителите, например генмодифицираните организми или продукти възоснова на такива организми и някои продукти, използващи нанотехнологии. Какви действия смятате да предприемете, за да гарантирате защита на потребителите? Да, действително, когато говорим за тези реалности на вътрешния пазар, всъщност веднага се сблъскваме с това, че оценките за предпазливост трябва да бъдат доразвити, трябва да се доразвие оценката на риска, за да отчетем безопасността на потребителите по отношение на новосъздалите се условия на пазара. Трябва тези стандарти да са на висота. Безопасността на стоките не е нещо, което можем да приемем за даденост. Трябва всички да полагаме усилия да поддържаме тези високи равнища и тук може да се намеси принципа за предпазливостта, за да търсим решения, която, които да устоят в бъдеще, и да откликнат на притесненията и интересите на потребителя. Да, ще работим много по мерките за предпизливостта и а, оценката на риска и това трябва да бъде направено заедно с а, националните органи и тези, които следят за изпълнението. И господин Калас е последния в този кръг от въпроси. Благодаря, господин кандидат комисар, а, като австриец и европеец се радвам на присъединяването на Харватска от 1 юли. А, не е ваша вина, но през двата изминали до сега часа, като чувам, че непрекъснато всички въпроси са хоризонтални. Мислите ли, че е въобще разумно да има отделен комисар за защита на потребителите, след като толкова много комисари са свързани с този въпрос? Смятате ли, че това ще допринесе за вашия успех? И смятате ли, че е лесно ще успеете да донесете своя принос и своя оригинален отпечатък в комисията. И какви са трите основни слабости в защитата на потребителите и какви ще бъдат вашите лични инициативи, за да премахнете тези слабости? Благодаря ви, господин Карас, за този действително важен аспект, свързан с ефективността и приложното поле на потребителската политика. Бих казал, че действително съм удовлетворен от факта, че политиката за потребителите – трябва да бъде разглеждана съвместно с много други комисари и там се крие силната страна на тази политика или би могло това да бъде едно предимство. Ако всички посветят а, достатъчно усилия и придадат достатъчно значение на аспектите, свързани с а, потребителите в преследването на собствената политика. А що се отнася до вертикалните политики, които не са взаимосвързани, това е една тенденция, която ни дава възможност да разработваме политики, които са свързани с същината на политиките на Европейския съюз. Затова наистина очаквам сътрудничество от страна на, страна на другите комисари в колегията. А, Договорили сме се за редовен обмен, размяна на коментари, за да подобрим нивото на колегиалност по отношение на потребителската политика. Няма слаби, няма слаби политика, има слаби хора – и комисари, които не се възползват в пълна степен от възможностите за постигане на максимума в своя портфел. Господин кандидат комисар, в областта на защитата на потребителите, вие сам казахте, че трябва да бъдат засилени мерки. Как ще може вътрешния пазар да, това, да се, да, това да се засили, е, позволявайки е, същевременно четете основни свободи и развитието на е, вътрешния пазар. Много често има е, прекалено разбито е, законодателство за защита на потребителите, което блокира упражняването на тези четири основни свободи. Трябва да кажа, че опитах се да изложа главните приоритети в, в встъпителното си слово. Координация, взаимни връзки, и това са най-силните страни на нашата политика в защита на потребителя. Но те могат да бъдат и основна слабост на нашата политика, ако не изпълним предначертанията си в това отношение. Затова бих искал в краткото време на моя мандат да се постарая да по-добра консолидацията, координацията и взаимовръзките в нашата политика. Разбира се, необходимо е нещата да се разгледат в по-големи подробности, но това едва ли можем да направим сега, тъй като няма достатъчно време. Но когато навлеза в подробностите на политиката, потребителската политика, е, бих искал заедно да помислим за най-важните и конкретни стъпки, които трябва да се предприемат. Благодаря. А, колеги, сега преминаваме към пети кръг е, въпроси. Но бих искал малко първо да обсъдим е, графика. А, може би до сега сме били, бяхме малко прекалено великодушни Имаме малко повече от 35 минути. Искам да дам и време господин комисаря да приключи. И, и до сега изказващите се, се казаха средно за 5 минути. Моля ви сега, нека да малим това време на 3,5 минути. И ако обичате да ми помогнете, ще бъда от тук нататък малко по-строг спрямо вас по отношение на времето. Призовавам ви за разбиране. Не искам да огранича, разбира се, онези, които искат да задават трудни въпроси на господин комисаря. Сега, Клаки, след това госпожа Стайлер, госпожа Мецола, госпожа Дион за втори път. Моля всички да бъдете кратки. Господин Бакис. Благодаря, господин комисар. Добре дошъл. Бих искал да чуя мнението ви по следният въпрос. В много страни членки има големи разлики по отношение на цените и покупателната способност. В някои малки страни сме, плащаме по, по-скъпо в Гърция, например, вече 5 години сме в криза, БВП драматично спадна и някои от основните хранителни продукти са по-скъпи, отколкото в много други европейски страни. Въпросът ми следователно е този. Като се имат предвид настоящите трудности на нашите пазари, как ви обяснявате подобни разлики в цените, не само в Гърция, но и в други страни членки. А това признак ли е на голяма фрагментираност на пазара? Благодаря. Благодаря, господин Попакис, за този въпрос. Той засяга най-същественото в функционирането на единият вътрешен пазар. Разбира се, в условията на криза е трудно за вътрешния пазар да функционира така, както ни се иска. Още повече, че кризата е различно дълбока в различните страни членки. Някои страни членки или някои части на пазара са по-сериозно засегнати от финансовата и економическа криза, други по-малко. Но на лице е акта за единия пазар и четири от службите на комисията, пък и самите страни членки трябва да се опитат да се придържат колкото може повече до, по-тясно до основните принципи на единия вътрешен пазар. Понятието за уязвимост трябва да бъде проучено от службите на комисията. Дали тази уязвимост се дължи на економическата криза, дали се дължи на възраст, здравословно състояние или други причини, които засягат потребителите. Резултатите от подобен анализ ще ни даде възможност по-тясно да се придържаме и да прилагаме основните принципи на единния вътрешен пазар. Благодаря, господин комисар. Допълнителен въпрос имам. Цените са основна грижа на потребителите. Вие лично какво мислите? Трябва ли да имаме Европейска обсерватория за цените, за да избегнем спекулациите и дъмпинга? Разбира се, бих казал най-общо, че по-задълбоченото вглеждане в ценообразуването и тяхната регламентация или мерки за намеса не е в основата на вътрешния пазар или свободния пазар въобще. Но това, което можем да направим според мен е да се провежда диалог на високо равнище между различни комисари и заинтересовани страни, за да бъде анализирано това явление, да се опитаме да проведем допълнителни анализи и изследвания, да отправим препоръки, които да спомогнат този проблем да бъде приближен до а, интересите на европейците и да преодолеем негативното му влияние върху Европа. Госпожа Стайлер има думата. Благодаря, господин председателю, благодаря, господин кандидат комисарю. Искам да се спра на въпроса за достъпа на много библиотеки до книгите, като издателите отказват да предоставят такъв достъп. Цифровизацията е факт и ако ние не намерим отговор на този въпрос, нези, които могат да си позволят да платят, само те ще имат достъп до знанието. И може да имаме един вид апартейт в областта на книгоиздаването. Вие сте комисар, който отговаря за доста хоризонтални въпроси, които засягат работата и на други комисари. Какво ще предприемете? Благодаря ви много, че засягате въпроса за електронните книги и въобще въпроса за електронния пазар и потребителите. Увеличаването на обема на електронните книги е отражение на растящото значение на тези цифрови продукти въобще. За потребителите ние трябва да намерим решение да се съсредоточим върху цифровия пазар. А що се отнася до електронните книги, слабостите през изминалите години, увеличаването на цените доведоха до промяна на практиката на големите издатели, които преминаха от определен вид споразумение от един метод към друг метод или модел на действие и службите на комисията и заместник председателя Алмуния предприемат стъпки в областта на конкуренцията, а именно да има ангажимент от страна на издателите да се придържат към клаузите в споразумението и цените на книгите да бъдат по-низки за определени срокове, което е в интерес на потребителите и така те имат по-добър избор и има повече конкуренция на пазара. Какво друго можем да предприемем ние в комисията? То е свързано с вече осъществяващите се действия, например лицензите за Европа, което е търсене на колективно решение по отношение на интелектуалните интелектуалната собственост и преразглеждане на рамковите разпоредби за авторските права, които биха спомогнали за по-широк достъп, така че ние ще се погрижим за това и ще се погрижим за правата на потребителите. Благодаря, господин комисар, за отговора и благодаря и за вашата готовност да разгледате този въпрос. Става дума за въпроси, които засягат цели Европейски съюз. Достъпът до знания е особено важен. Но какво искате да направите е, за уязвимите потребители в е, условията на цифровата революция, на която сме свидетели? Е, мисля, че вече за трети път се връщам към е, проучването, което е, ще бъде оповестено проучване за, относно уязвимостта на различни групи потребители и различни части на пазара. И това е една от трите ключови области, част от нашите усилия да, за анализиране на нуждите на нужда на потребители. Енергийния пазар, цифровия пазар, Има достатъчно основания да смятаме, че това проучване ще се опре на достатъчно свидетелски данни, на достатъчно материал. Както бе посочено и други колеги, е много важно е да се предостави добра информация на потребителите, за да могат те да вземат информирани решения. И за това по време на преговорите в тристран триалога ние настоявахме от НЕП за уебсайти, където а, се сравняват цените. Подобни интернет сайтове могат да предоставят ценна информация с достъп, в достъпен вид на потребителите. Информация, от която те се нуждаят. Въпреки, че намеренията в това отношение още не са завършени, стана дума, че подобни вебсайти за сравняване на цените ще бъдат създадени. Комисията като че ли малко с неохота подхожда към този въпрос. Имате ли намерение да настоявате за подобни веб страници, на които да има а, достъпна информация за сравняване на цените? Има ли вече, имате ли вече конкретни намерения в това отношение? Благодаря за това, че повдигате въпроса за инструментите за сравняване на цените и условията които се предлагат, нещо много важно за потребителите, когато те трябва да изберат какво да купуват. Това е, вече отдавна се води диалог за инструментите за сравняване. И неговите резултати ще бъдат основа за нашите бъдещи действия. Действия, които вече се, са започнати в службите на комисията. Тук и може да има два различни, може би дори противоречиви подхода. Дали сравненията трябва да бъдат на национално равнище и да обхващат само национални пазари, за да могат потребителите да сравняват цените и условията в собствените си страни. Това е единия подход. А другия подход предполага паневропейски инструменти за сравнение, които ще дадат възможност на потребителите по-добре да се ориентират в пазара и да направят своя избор. Според мен и двете са необходими. Необходимо е усъвършенстване на националните инструменти за сравняване. Но също така не трябва да се пренебрегва фактът, че трансграничната търговия, особено онлайн търговията в Европа, непрекъснато расте и затова са необходими по-надежни средства за сравняване на това, което се предлага. не би било лесно, би било не само трудно, но и скъпо разработването на подобни инструменти, но нека да започнем и стъпка по стъпка да вървим към тази цел. Надежни начини за средства за сравняване. Допълнителен въпрос? Кратък допълнителен въпрос. В светлината на което току-що, това, което току-що казахте, смятате ли, че са необходими необходимо сертифициране на веб страници, които предлагат сравнение. Необходимо е да има подобни обозначения за тяхното сертифициране, за да могат потребителите да знаят каква е тяхната надежност. Да? Информацията, която предоставя на потребителя и е нейната надежност и качество, това са ключови, ключови задачи, е, които възнамерявам да решавам. Е, това може да се постигне чрез координирани действия на националните власти. А, а, също така може специално внимание да се обърне на надежността на сайтовете, за да се види до каква степен те наистина отразяват реалното състояние на пазара и, негови, и цените на стоките. Благодаря, господин Дион. Благодаря. Господин Мимица, този път и искам да засегна въпроса с продажбите на древно на онлайн пазара от една страна и магазините, които продават същите стоки, които изпитвам огромни затруднения и са принуди много често да, да затварят редица, вириги затварят местните си магазини. Как ще помогнете, особено на по-малките магазини? Thank you. Благодаря ви, господин Де Йонг. Не разполагам с пълен и конкретен отговор на този въпрос сега, но мога да кажа нещо по-общо в опит да отговоря. Всъщност, да, вътрешният пазар трябва да работи за потребителя, но той трябва да работи за малките и средните предприятия. Следователно, чрез и осигуряването на достъп до пазара и използването на онлайн търговията, ние увеличаваме широтата на избор на потребителя, сваляме цените, които те ще плащат, но в същото време увеличаваме предложенията, които могат да отправят и малките и средните потребители, тъй като това е портала за най-широк достъп до потребителите, вместо старомодните малки магазинчета на улицата. Най-общо казано, разработването, защитата на правата на потребителите в цифровия свят, всъщност защитава правата и интересите на тези месепета на вътрешния пазар в същото време. Нужно ли е да зададете допълнителен въпрос? Не мога веднага да го направя, казва господин Де Йонг, но това е свързано с правилата за държавните помощи, координацията и критериите за лицензиране, примерно, на големите търговски центрове, на моловете. Аз бих продължил този разговор и по линия на социалните функции на малките магазинчета. Това е нещо, което комисията отчита, но нищо не предприема. Благодаря ви отново. Това, което мога да направя сега е да обещаят ясно сътрудничество и съвместни действия или съвместен анализ на процесите, които вие съвсем правилно посочихте. Те са важна част от специализацията на МСП на пазара, така че нека направим едно изследване или може би да потърсим насоките, рамката, някакви предложения или инициатива, а, които а, наистина да защитят правата на МСП-тата. Аз винаги а, съм бил свързан с този въпрос и смятам, че това са взаимосвързани въпроси. Господин Обермайер не го виждам, казва председателя. Минавам към последния кръг от въпроси. Кацима Какис, госпожа Сенилова, Енглер и Рапти. Ние, според споразумението с комисията, не можем да продължим с въпросите повече от 3 часа. Искам да дам време и на комисаря за изказване, така че ако нямате важни допълнителни въпроси, моля да се откажете от тях. Не искам да ви притисквам, но нека започнем с господин е, Хацемаркакис. Няма да имам допълнителни въпроси към кандидат комисаря, за да се съсредоточи той върху основния въпрос. Доста говорихте за информацията за потребителите и тази информация е налична в интернет. Ако има обаче огромна пречка пред достъпа до тази информация, какво става тогава? Защото да речем имате някакво увреждане. Аз бях докладчик на, е, за законодателството, което цели а, е, обществените а, е, органи да са достъпни за всички хора, включително и тези с увреждания. А, обаче тук не е включен а, частния сектор и хората с увреждания са и потребители, но не всички потребители имат равен достъп до интернет и трябва да преодолеем тази първична пречка – и въпреки, че вие вече засегнахте въпроса за уязвимите потребители, не доразвихте въпроса за потребителите с увреждания. Това важно ли е за вас лично? Важно ли е хората с уврежданията да участват в областта на политиката за потребителите? Благодаря ви, че повдигате този въпрос. Въпросът за потребителите, които по обективни причини нямат достъп до информация за пазара. Да. Специално значение придавам на този въпрос. И бих искал да се опра на доклада за достъпа на публичните сайтове, до публичните сайтове за информация. Нещо, което е свързано с повдиганият от вас проблем. Не става дума само за тяхната достъпност. Става дума за това, че дори хората с увреждания, които не могат да ползват, примерно, интернет, трябва да имат достъп до информация. Независимо от това дали е ограничен техният достъп до цифровия пазар или по някакъв друг физически, по някакъв друг физически а, недостатък или увреждане, те нямат достъп до други средства на информация. Възнамерявам, този въпрос да бъде подложен на обсъждане, да бъде анализиран и да бъдат предприяти съответни действия. addressing uh, accessibility issue for... За да може да осигурим uh, достъпът uh, до информация на тези хора с увреждания. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин кандидат комисар. Имам въпрос и след това един много кратък допълнителен въпрос. Какво мислите? за Това, че много търговци предлагат услуги на гражданите на определени страни и то ги предлагат, предлагат по начин, който изключва достъпът до, до тези услуги на милиони граждани, особено на тези, които живеят в отдалечени райони. По този начин те биват изключени от вътрешния пазар, единния вътрешен пазар. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Очевидно отнасям се отрицателно към подобна практика. Всяка дискриминация, било по признак националност, гражданство или местоживеене е, трябва да бъде изключена. Тя води до фрагментация на вътрешния пазар, нещо, което противоречи на нашите главни цели относно вътрешния пазар. Тоест, всякакви ограничения при достава на стоки или услуги, било в доставката на слоги и услуги било ограничение в начините на плащане, които се отнасят до определени граждани, са пречки, които трябва да бъдат премахнати и аз ще направя всичко възможно с помощта на останалите комисари да направим това. Такива дискриминационни практики да не съществуват в нашия единен вътрешен пазар. И да попитам още нещо, като допълнителен въпрос. Какви мерки възнамерявате да предприемете? За да може европейските граждани, например, гражданите от малкият остров Гозов в Средиземно море да имат достъп до вътрешния пазар. Да, Гозов е много хубав, красив остров. Бил съм там няколко пъти uh, it's the we have to uh, to have the, the same positive impact. Необходимо е, е един вътрешен пазар да има е, е, същото еднакво положително влияние за всички граждани на Европа. Това значи, че дейността на всички економически субекти трябва да бъде така организирана, че да дава възможност на потребителите да избират, независимо от това, че някои те живеят в отдалечени части и сравнително изолирани части на Европейския съюз. Наред това трябва да развиваме онлайн търговията, защото тя предоставя по-добри начини за по-голям избор, по-низки цени и така нататък. Благодаря. Госпожа Люгрип. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, първо искам да приветствам присъединяването на Харватска и на нейните граждани, на харватските предприятия и потребители. Добре дошли във вътрешния пазар. На този етап групата на ЕНП има известни съмнения а, по отношение на силата или по-скоро, ако щете, яснотата на някои от ангажиментите, които заявихте. Надявам се, че в отговора на моя въпрос ще разсеете някои съмнения и ще отговорите на тези въпроси Въпросът ми е задавам в качеството на член на комисията е, е, и, и е, член титуляр на комисията по правата на по жените и правата на жените. Знаете, че жените са много важни потребители. Те <laughs> извършват 70% от покупките е, тук стана въпрос за защита на потребителите. Комисията трябва през 2014 година да изготви един доклад за направеното до тук. Как е, виждате този доклад? Ще предвиждате ли укрепване на системата на мрежата от местни агенции? Смятате ли, че това е необходимо? И имате ли някакви конкретни предложения как различните заинтересовани страни ще бъдат приобщени към изготвянето на този доклад? Much, Благодаря ви, госпожо Легрип. Да, действително, на този етап от моята подготовка за това изслушване, когато аз още не съм част от колегията на комисарите, Яснотата на моите отговори не може да е по-голяма от яснотата, която е заложена в предложенията на комисията, внесени в парламента и съвета по различните досиета. Когато става дума за законодателната процедура, искам да ви уверя, че аз ще бъда съвършено ясен, доколкото това е възможно, когато се аргументирам и няма да се придържам към предложенията на комисията като нещо необратимо. и ще предлагам аргументи за доусъвършенстване на законодателните предложения. А що се отнася до равнопоставеността на половете при потреблението, ние вече сме започнали с а, едно доразвитие на критериите за оценка. И анализът може да покаже, че въпросите свързани с потребителите не зависят до толкова много от равнопоставеността на половете, колкото от други демографски и социални критерии, които са заложени в политиката за потребителите и условията на пазарите и съответни оценъчни елементи. Ще продължим да утвърждаваме ролята а, и значението на равнопоставеността на половете и ще има и проучване в тази посока и се надявам, че съвсем скоро ще можем да излезем с конкретни виждания по отражението на тези критерии върху положението на потребителите и възможностите им за избор изтичани времето вече. Бих искал да продължим. Благодаря госпожа Сенялова, господин Енгел, госпожа Рапти и с това ще приключим, казва председателя. Благодаря, господин кандидат комисар. Приветствам вас и вашия народ в Европейския съюз доверието на потребителите във вътрешния пазар бива подкопавано от лошото качество на продуктите, все едно дали те са от една марка или не. Има изследвания, които сочат, че потребителите нямат еднакъв достъп до едно и също качество на стоките. И аз това съм го казвала многократно има един доклад, който призовава комисията да разследва подобни случаи и да ги третира като дискриминация. Вие ще предприемете ли стъпки, така, щото комисията да направи една анкета по отношение на разликата в качеството на стоките в Европейския съюз и какво конкретно ще предприемете, като комисар от страна, в която са утвърдени различни качествени стандарти чрез решение на съда. Благодаря ви, че приветствате присъединяването. Благодаря ви, че приветствате присъединяването на Харватия към Европейския съюз а, и повдигате въпроса за качеството на стоките, който е много важен. Да, наистина. Нашата първа задача е безопасността на стоките. Целта ни е тяхното качество да се повишава. И когато имаме стоки, които отговарят на изискванията за безопасност, също така трябва да знаем как ще се отрази това върху потребителите. Защото информацията и тяхното разпространяване не трябва в никакъв случай да подвежда потребителите и не трябва да влияе върху тяхният избор. А тук, разбира се, значение имат и предпочитанията на потребителите в рамките на вътрешния пазар. Пред, бих предложил следното. Да влезем по-дълбоко в този въпрос. Да проверим какви са възгледите на потребителите. Дали те получават необходимите отговори. Доколко качеството, което очакват да получат, има значение за тях. И да включим това в сравнителните таблици в бъдеще. Благодаря. Господин Енкъл. Благодаря, господин председател господин кандидат комисар. Говорите, че ще, ще се обърнете внимание на безопасността на услугите. Това е въпрос, с който се занимаваме отдавна, още от 2003 година, обаче много не е направено, не е ваша вина това. Много се прави за безопасността на стоките, малко за безопасността на услугите. Е, има а, а, подобен проблем, примерно, с... Има опасност с въпрос с пожарната безопасност и в хотели и другаде. Хора загиват непрекъснато по тази причина. И какво мислите да направите, за да се предотврати това, да не загиват без нужда хора? поради е, това, че това, което се предлага, не е достатъчно безопасно. И какво сметате изобщо да направите за по-висока, по-висока безопасност на услугите, които се предлагат? Благодаря. Изключи се микрофона на... Не, в никакъв случай не оспорвам вашето заключение, че безопасност на безопасността на стоките се обръща много по-голямо внимание, отколкото на безопасността на услугите. И за това ние възнамеряваме да направим повече в това отношение. Това, че до сега не е направено това, разбира се, не е моя грешка, но ще се постарая да направим повече в тази област. Ако не през следващите 16 месеца, то след това е необходимо да се продължи работата. Необходими са по-добри условия, правила е, за безопасността, т.е. трябва да се подобри законодателството в областта на безопасността на услугите. Но необходимо е да се направи конкретно много повече за пожарната безопасност. Както на стоките, така и на чето е, устойчивост, е, огнеустойчивост трябва да бъде подобрена, така това се отнася и до услугите, т.е. до организацията на пожарната безопасност. Да, наистина безопасността на услугите е нова област, е, в която трябва да работим и тя трябва да бъде част от е, нашите приоритети в рамките на усилията ни за по-висока безопасност за потребителите. Благодаря. И накрая от госпожа Рапка един въпрос само. Благодаря, господин председател. И аз а, ви желая успех във вашата работа. Един конкретен въпрос. Потребителите зависят от е, редица, от решенията на редица комисари, сред които вие сте, вие сте един от многото. И точно за това искам да ви попитам, готов ли сте да се да противостоите на някои от вашите колеги комисари, за да е, гарантира на, една по-добра защита на потребители? На пример за колективното решаване на спорове. Благодаря ви за въпроса. Това ще бъде моята задача да си върша работата като комисар, да отстоявам твърдо позициите в защита на потребителите, да налагам това виждане, да откликвам на техните очаквания във всички други области на политиката, които имат отношение към интересите им. Така че първите ми контакти и обсъждания с, с редица комисари и заместник-председатели на комисията, всъщност а, ме направиха оптимист. Има готовност от тяхна страна да не разглеждат интересите на потребителите като източник на конфликт в различни политически области. Те всички са готови да прегърнат а, политиката в защита на потребителите като важна съставка от своята политика и според мен това не е един процес, който ще породи сблъсък на интереси в други области на политиката а по-скоро става дума за сътрудничество в колегията от комисари. Когато се налага малко повече да упражнявам натиска, ще го правя. Благодаря на всички, казва председателя, за това, че отделихте време, че зададохте много трудни въпроси. 29 представители на комисии зададоха въпроси и сега позволете да дам възможност на кандидат комисаря да каже няколко заключителни думи. Радвам се, че мога да му дам думата за до 5 минути. След това ще приключим с изслушването. Имате думата. Благодаря е, за този интересен и ценен обмен на мнения. Е, е, значи, днес всички препотвърдихме нашия ангажимент към политиката в полза на потребителите, развитието на единния вътрешен пазар, за по-висока заетост и растеж в Европейския съюз. Всички ще работим в интерес на потребителите И бих искал да мога да отговоря на вашите очаквания и да допринеса, така както вие го правите, за усъвършенстване на нашата политика в защита на потребителите. Бих искал да очертая някои от ключовите възможности, които предлага моят бъдещ портфейл – първо трябва да се спра на, да дефинирам приоритетите си. Ще работя да, да мога да използвам всички възможности политиката в защита на потребителите на европейско равнище да стане по-добре позната. И да допренеса максимално за нейното ползотворно прилагане. Ще работя за изпълняване на потребителската програма и за да успея в това начинание, трябва да работя с всички, от които зависи това. Приоритетите ми са свързани с консолидирането на съществуващите правни рамки – повишаване безопасността на стоките, на медицинските уреди и апарати. Работа в нови области, включително и услугите в защита на интересите на потребителите. И бих искал също така прилагането на съществуващото законодателство да бъде по-добро както от националните власти, така и от е, общоевропейските органи. Надявам се, че съм успял да покажа до каква степен, колко много съм готов да работя заедно с всички заинтересовани страни и колко много бих искал всички потребители да разберат каква полза имат от и ще имат от нашата политика в тяхна защита. Политика, която трябва да отразява и ще отразява техните истински нужди. Ще работим и с производителите, и с бизнеса, за да им помогнем да разберат по-добре нуждите на потребителите защитата на потребителите, да ги имат предвид още от самото начало на производствения цикъл до неговия край. Господин председател, дами и господа, вие играете голяма роля в създаването на европейската потребителна политика и ако бъде утвърден на комисарския пост, очаквам да работя с вас. Ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент И особено когато става дума за предстоящите законодателни решения, законите, които трябва да бъдат прияти до края на този мандат, за тях ще положа специални усилия. Също се отнася и до всички инициативи, които имат решаващо значение за потребителите. И сега накрая нещо лично. Аз лично съм се усетил ползата от потребителската политика. Усетил съм е в Харватия. Аз бях свидетел на първите стъпки на законодателството в защита на потребителите. Работил съм за подобряването на нашето законодателство, за неговото уеднаквяване с европейското общностно право и сега, когато ставаме член на Европейския съюз, ще видя осъществена моята мечта за е, това Харватия да стане пълноправен, пълноценен член на единия вътрешен пазар на е, Европейския съюз. Ако бъде утвърден, уверявам ви, че ще работя неуморно, за да постигнем конкретни резултати в интерес на европейските потребители, за да могат те да бъдат по-добре защитени, да могат по-пълноценно да участват в вътрешният пазар на Европа. Благодаря ви за вашия принос, благодаря за това, че помогнахте да обсъдим много страни и подробности на нашата бъдеща политика, които трябва да бъдат усъвършенствани било в работата на Европейската комисия, било на други органи. Очаквам нашата съвместна работа в бъдеще. Благодаря. Много благодаря, господин кандидат комисар. Благодаря за вашето участие в това изслушване. А, не, не бях сметнал точно. 30 души зададаха въпрос. Свършихме почти точно на време и затова сега официално закривам това а, изслушване. Искам само да напомня на представителите на политическата групи и представителите на а, е комисията ЕМВИ, че ще заседаваме следобед в 3 часа, когато ще оценим резултатите от изслушването и ще подготвим писмо, което ще изпратим до председателският съвет. Благодаря на всички за участието. Очаквам да се срещнем на следващото ни заседание. Благодаря на кандидат комисара за неговото участие в това изслушване. Благодаря.